по правата на човека на 18 октомври след точка 3 алинея, по точка 3 от алинея трета от правилника за работата провери мандата на господин Золтан. Трябва да потвърдим този мандат. Има ли възражен? Няма. Така случай мандата е потвърден. Протокола от днешното заседание, както обикновено ще, бъде предста... ще ви бъде представен и ще бъде прият в началото на следващото пленарно заседание. Ако до тогава не постъпят възражения, протокола ще бъде съответно прият и ще бъде предоставен на съответните органи. С това прекъсвам заседанието. Това е края на днешното заседание. Желая ви безпроблемно и безопасно пътуване до дома.